Добро утро, дами и господа. Започваме следобедното заседание на комисията ЕКОН. За мен е удоволствие да пожелая добре дошъл на заместник-председателя Валдис Добровски за структурирания диалог. Само ще припомня, че темите ще са финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. Тази част от ресора му ще разгледаме днес в въпросите. Та искам да ви помоля моля да се придържате към тези теми, когато задавате въпроси. Ще дам думата на заместник председателя за встъпително слово и също така искам да припомня на колегите, са, е, ще припомня на колегите е, че ще имаме въпроси и отговори в рамките на 5 минути за въпрос и отговор и ако искате да зададете последващ въпрос и остава време, моля да дадете знак. И с това давам думата на заместник председателя за встъпително заключително слово. Госпожо председател, почитаеми членове, на първо място благодаря ви за поканата да присъствам пред вашата комисия и да представя актуална информация за работата на комисията за засилване на финансовия сектор, да бъде той по-интегриран и по-динамичен. От последната ми е поява пред вас пред няколко месеца. Продължихме да преследваме целта си да приключим Съюза на капиталовите пазари до 2019, да допълним банковия съюз и също така да повишим устойчивостта на финансовия ни сектор. Работим по това у дома и с международните ни партньори, за да имаме равни възможности за европейските банки. Предизвикателствата у нас и в е, международен план налагат бързи действия. Вчера започнаха преговорите около Брексит, а днес е, се доближава деня, в който най-големия финансов център в Европа ще се отдели от Европейския съюз, който ще има 27 държави. Имаме предизвикателства като високи нива на задлъжнялост, слабо, слаб растеж на производителността, и също така недостатъчна инфраструктура. Налагат се все повече, Налага се все повече интеграция на европейските финансови пазари. Без Обединеното кралство пазарите на капитали в Европейския съюз все още са 15% от световната капитализация на пазара. И пътя към един по-силен и безопасен и по-устойчив финансов сектор минава през по-голямото интегриране по-силен финансов сектор, защото искаме да се увеличат европейските дружества и да се генерират работни места да е по-сигурен, защото трансграничните финансови потоци в еврозоната са ключа за подобряване на паричната политика. И също така трябва да сме по-инновативни, за да можем да използваме по-добре финансовите технологии, в частност големите данни и малки пазарни ниши. Единия пазар за финансовите услуги в Европа ще подпомогне економиката ни и също така ще, може, ще помогне на сектора да се справи с оттеглянето излизането на Обединеното кралство от Съюза. Основните ни проекти са Банковия съюз и Съюз на капиталовите пазари, нещо по което комисията работи в момента. Тук разчитаме на вашата подкрепа, за да ни помогнете да се развием от тук нататък. Ще започна с Съюза на капиталовите пазари. Благодарение на усилията ни, наскоро отбелязахме напредък с плана за действие за изграждане на един съюз на капиталови пазари. И преди три седмици достигнахме съгласие е, за принципа за безопасно и е, за безопасна и е, прозрачна секюритизация. Тук искам да благодаря на Пол Танк и от Маркарас по споразумението. Това е ключово, защото ще освободи до 150 милиарда лев, евро за кредитиране на дребно и за дружествата. Също така благодаря на Сирпа Пиети Кайтен за работата свършена по политическото събиране. В момента мобилизираме до 400 милиона евро от бюджета на Европейския съюз за Европейски фонд за рисков капитал и той може да нарасне до 0,6 милиарда евро. Призоваваме Европейския парламент бързо да приключи официалните процедури, за да може този процес да достигне възможно най-бързо до бизнеса и домакинствата. Проекта Съюз на капиталови пазари в средносрочен план се намира в момента и сме постигнали около две трети от плана за действие от 2015 година. Сега трябва да продължим да работим, за да постигнем амбициите си за интеграция до 2019 година. Разчитаме на подкрепата ви за допълнителните действия, както оповестихме в средносрочната оценка, като например подобряване на условията за МСП, които искат достъп до публични пазари. Също така трябва да се насърчи последователния надзор в целия Европейски съюз. Във връзка с това европейските надзорни органи са получили над 220 отговора от различни заинтересовани страни и е, ще действат на базата на резултатите от тях през есента. Също така обмисляме схема за лицензиране на дейностите, свързани с финансовите технологии. Решени сме да сме, да сме лидери в работата за, по зелените финансови услуги. Във връзка с това имаме експертна група на високо ниво, която в момента подготвя съвети за интегриране на съображения за устойчивост в финансов регламент, който ще бъде предложен през първата част на 2018 година. Също така работим по план за действие за обезпечени облигации и е, общоевропейски е, продукти за лично пенсионно осигуряване. На второ място – засилване на финансовия ни сектор. В последните месеци сме направили редица предложения, свързани с е, пазарите на вторични на деривати. Те са част от е, финансовите пазари и възлизат на а, стотици трилиони евро. Миналия ноември месец направихме предложение за възстановяване на централните контрагенти, като по този начин може да се разреши ситуация на фалит с централен контрагент, ситуация, която възниква рядко, но може да е изключително неприятна. През май месец също така предложихме реформи за за отчитане по изискванията, свързани с пазарите на деривати, което ще е особено полезно за нефинансовите контрагенти. Също така, предоставяме 3 години за разработване на технически решения за пенсионните фондове по отношение на централния клиринг, което ще е, обезпечи бъдещето на пенсионерите. В крайна сметка, също така, искаме да гарантираме надзора на централните контрагенти. Защото все повече сделки с деривати се извършват от малки контрагенти, а и Брексит предлага някой, е, ще доведе до някои предизвикателства тук. Нашето предложение е свързано с един общоевропейски подход за надзор на централните контрагенти, както е и е, подхода на щатите в тази връзка, в конкретните обстоятелства и в крайни ситуации, когато е необходимо да се опази финансовата стабилност, органите може да поискат отделно отчитане на индивидуалните контрагенти е, по системното значение на техните транзакции. Във връзка с това разчитаме на подкрепата ви за бързо, бързия напредък по тези досиета. Позволете да разгледам банковия сектор сега. Приветствам факта, че Гунер Хъкмарк и Петър Симон работят по банковия пакет за засилване устойчивостта на европейските банки. Миналата седмица постигнахме съгласие по два важни елемента от пакета. Първо, споразумението за иерархия на банковите кредитори, което ще създаде някои важни буфери. Това ще даде повече яснота на инвеститорите и ще им позволи по-лесно да оценяват риска. На второ място имаме а, разпоредби, свързани с Международния, финанс... а, международния стандарт за финансово отчитане 9 и големите експозиции. Надявам се, че Европейския парламент бързо ще свърши работата си по тези елементи от пакета, за да може те да влязат в сила преди края на годината. От тук нататък комисията работи по споразумение за финализиране на реформите от Базел защото несигурността, свързана с тази рамка, не е от полза за финансовия сектор. Трябва да постигнем съгласие, но за това съгласие трябва да внимаваме и какви е, ще са рисковете. Също така трябва да вземем предвид спецификите на някои определени държави членки, а и как се финансира в Европейския съюз с сектора на движимите имоти. Предвид броя реформи, които сме изпълнили след кризата, трябва много внимателно да увеличим устойчивостта на банковия ни сектор днес. Като цяло пакета за банковия сектор цели той да бъде укрепен, да се справи с а, а, задлъжнилостта на банките и е, да има една един, е, на европейска банкова система скоро неодавнашната ситуация с Испанската банка Банко Популар подчерта значението на процедурите, по които се работи в момента, но трябва да знаем какво можем да направим и повече. За да може Европа да устоява на големи економически трусове, трябва да доизградим банковия съюз и също така да вземаме предвид бъдещите рискове. Имаме балансирано предложение за изграждане на европейска система за обезпечаване на влоговете. И във връзка с това, комисията смята, че е много важно бързо да се работи, за да имаме една обща система, която да е готова скоро. И в заключение, в момента се възстановява економиката и това е шанс да, се, да сме в позиция да се справиме с бъдещи предизвикателства. Сега трябва да засилим работата по финансовата стабилност и интеграцията, да доизградим банковия съюз и съюз на капиталовите пазари. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин заместник председател, за тези въпроси. Започваме с въпроси от политическите групи. Първо от НП. Господин Монтичело, заповядайте за първи въпрос за 5 минути. E, eh, Благодаря, господин комисар. Позволете ми един въпрос и след това бих искал да представя една информация която получих. Сега по въпроса. Във връзка с банковите сметки, клиентите са включени пряко, обаче между 2003 и 2017 година ситуацията беше такава, че платежните сметки се увеличиха с 17%. В случая не действа Бейлин, така че спестителите са поели тази част от управлението на банковите разходи. Смятате ли, че е справедливо тези разходи да се прехвърлят върху спестителите? Не трябва ли да се предприемат действия, за да могат да се спрат е, увеличаващите се разходи по поддържане на разплащателни сметки във всички държави членки на Европейския съюз. Някои банки изискват съответни такси, от клиентите, като bail-in такси. Смятате ли, че това е основателно? И още нещо, преди няколко дни ние изпратихме писмо, подписано от 40 колеги, за да узнаем вашето становище във връзка с потребителските кредити. Потребителските кредити са силно разпространени в Италия и са свързани с незначителен риск. Независимо от този малък риск, кредитите се използват от 85% от населението. Бихме искали все пак да научим дали не може тези кредити да се сведат до 35%, така че банките да използват свободни средства за ипотеки, например. Благодаря за този въпрос. Всъщност той се състоеше от няколко въпроси. Първо по ам, разходите за текущите сметки. Тук бих искал да кажа, че зад е, увеличаването на разходите за текущите сметки има, стоят различни фактори, като, общ, например, общите ниски лихви, с които повечето банки работят, за да могат да увеличат е, печалбите си. Те това правят е, чрез увеличение на редица такси и това се отразява на разходите за текуща сметка за разплащателна сметка. А по отношение на това как могат да се подобрят а, продажбите за потребители, както е в плана за действие, включително предоставяне на трансгранични услуги, по-добра съпоставимост между различни потребителски продукти, за да могат потребителите да а, имат по-ясна представа как, е, е, какви, какви продукти закупуват, да могат по-лесно да изберат е, финансов продукт, който да е от най-голям интерес за тях. Това е въпрос, по който работим. При плана за действие за финансови услуги на дребно. По въпроса за спасяване със собствени средства, това е, е въпрос, по който искаме да защитим интересите на данакоплаците, така че данокоплаците да не са тези, които ще трябва да плащат за банкови грешки. Тук се намесва и механизма за управление на сметките, както и се предвиждат наказателни санкции в националните законодателства. Също така трябва да се подобри надзора над банките, в които се инвестира и това е важен елемент от корпоративното управление. Последващия ви въпрос за е, рисковите проценти за кредити свързани с лични пенсионни схеми. Получихме писмото ви от 4 июни по този въпрос. В момента го разглеждаме. Разбира се, трябва да знаем, че предложението за е, директивата за възстановяване и преструктуриране в момента се разглежда от парламента, но така или иначе ние оценяваме писмото ви. Става въпрос за риск, данни за риска за отделните продукти. Риска при определени продукти. Така че трябва да видим кои продукти са по-малко рискове в сравнение с други. Това трябва да се види. Благодаря. Сега за социалисти демократи на Гел. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Благодаря за презентацията ви. Два въпроса искам да поставя. Първо по това, което казахте. Вие описахте реформите в надзора, за да са по- енергични системите, счетоводните системи. Харесва ми прагматичния тон, който така преобладаваше в пресконференция миналата седмица. Важно е да има добро сътрудничество между е, Банка в Ингланд, ЕСМА и ИСП. Е, Въпреки това обаче ме смущава това, че предложението остава отворена врата за пренасочването на базираните в е, Обединеното кралство е, е единици. това пренасочване е, ще трябва да е, отговори, да, да бъде съпътствано от е, по-високи изисквания за капиталови изисквания. Как е, е, предлагате това да се съчетая с е, вашето предложение и предвид политическата ни е характер на това предложение, ще трябва да намерите някой наистина посредник, защото всичко трябва да почива на обективни факти, за да се защити финансовата стабилност, вместо да се да води то до ползи е, за сметка на една държава, на една държава членка, за сметка на друга. Е, сега е, е съдосочният преглед е, е, е добър начин е, за да постигнем някои от целите си. Трябва ни добра, трябва да направим така, че заемите за зелената инфраструктура в банковия пакет се ползват от по-гъвкави отношение към капиталовите изисквания. Държавите е, членки трябва да бъдат насърчавани да правят повече зелени инвестиции в рамките на семестъра. Как е, бихте ли казали с няколко думи, как ще отговорите на всичко това, как ще разсеете тези наши съмнения? Благодаря, е, Всъщност е, от тук аз извличам два въпроса. Единият е върху не от е, данчото ми предложение. Е, сега първо ние е, калибрирахме нашето предложение, за да е, гарантираме финансова стабилност и също времено избягваме фрагментация на е, клиринговия пазар. Направихме оценка на въздействието, която е, сочи същото, но е, и посочи всъщност, че пътя, който ние сме поели, е, е следният. Е, органите, властите е, могат да решат е, е, как да е, решават въпроса с финансовата стабилност чрез този метод за двойния надзор. на Знае, че много мнение има по този въпрос. Аз ще цитирам само двама колеги от тази комисия, които мислят различно, което показва наистина с какъв диапазон варират мненията. Е, от е, Маркус Вебер е, твърди, че комисията е загубила смелостта си и че на нас не ни трябва анализ на отделните случаи, а едно ясно правило, че клиринга трябва да става в рамките на, според европейската юрисдикция, без никакви условия. И цитирам и Свинбърн, който казва гордало обратното политика на Европейския съюз за пренасочване ще подкопае пазара. Е, общо взето това в тези рамки е, се вместват различните други мнения и е, ние съответно сме калибрирали предложението си, внимавайки именно за това. Сега по въпросът за устойчивото финансиране и ролята на частото финансиране в постигане на целите от Париж – това фигурира много е, отчетливо в е, средносрочния преглед на капиталовите пазари. Сега изчакваме междинния доклад от е, групата, експертна група на високо равнище по устойчиво финанси и в Брюксел на 18 юли ще имаме в Брюксел заседание на заинтересованите страни, за да обсъдим именно този доклад и след това през декември когато ще формулираме стратегията си по устойчиви е, финанси. Но ако е, помислите е, какви инвестиции са нужни, за да се постигнат парижките цели, а именно да се е, е ограничат до 2 градуса Целсий и е, да се ограничи е, е, световното затопляне, ясно е, че това не може да стане с публични средства. Само трябва да се привлекат и много е, частни средства. И това е смисъла на цялото упражнение. Всъщност, аз ще си дам сама думата за да е, задам въпрос. Въпроса за е, CCP, е тема от последните 8 е, години. Г20 заявиха, че договорите са начина по който трябва да решаваме проблема с... да третираме взаимосвързаността на глобалния финансов пазари. И това ще даде прозрачност на пазара на производни и ще е, даде възможност за един златен стандарт в целия свят. Това е нещо, е, с което се гордеем, защото това се превърне в златен стандарт и е, златен стандарт и се копира в доста юрисдикции. Но в, тоя, в тая светлината на казаното ме смущава предложението от миналата седмица. Може ли да ме успокоите, че ангажимента на комисията с централен клиринг и е, споделяне на риска в рамките на ССП е достатъчно и е, ми се струва, че предложението дава примат на централните банки, е, като гарантира тяхната роля като надзор над, е, над CCP. националните компетентни органи и ЕСМА решават, че европейският е, те е, централни е, е, контрагенти всъщност трябва да вземат основно решение и Например, така бе взето решението за ограничаване оказване на, на унгарския държавен дълг. Това означава, че Централната банка на Угария може да наложи вето, да стабилизира всъщност е, и да заплаши, е, да среши редица банки в глобален е, мащаб. Дали съгласен ли сте, че могат така да се тълкуват тези правила или че тук е, системния риск и паричният политика трябва да се е, отделно? Well, um, uh, on this uh, uh, question first, uh, let's, uh, uh, let us reassure that uh, commission... По този въпрос, първо ще ви уверя, че комисията наистина се е ангажирала с е, функционирането на глобалните финансови пазари, ефективното функциониране на такива пазари. Е, съществуват рискове и е, на глобалния пазар. И, и, и рисковете, глобалните рискове застрашават и Европейския съюз, пък и отделни държави членки. И не можем да си затворим очите за този риск. Така че предложението на комисията дава възможност да се помисли по този риск е, и да се е, предприемат съответни действия като се е, вложат съответните е, гаранции. Е, но наистина е, еми, централните банки е, имат е, думата е, по тези въпроси. Трябва да имат думата по тези въпроси. Ако може да се върна на въпроса. Аз се опитвам да, така, да, да се върна на въпроса за това, че е, централните банки е, са последната инстанция. Те е, могат ли да разрежат финансовата стабилност над е, политиката на управление или е, местата им са взаимозаменяни? Трябва да кажа, че ЕСМА и Централната банка, Европейската национална банка, имат е, думата по този въпрос. И е, всъщност е, проблема е, че трябва да се балансират различни съображения, да се намери компромис между различни съображения. Сега, следващия изказващ се от Алде. Благодаря, господин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Скъпи колеги, държавният дълг не, не е безрисков. Както знаете, и МВФ, и така ключови фигури от комисията е, имат е, специално мнение по въпроса. Какво мислите вие? Споделите ли тяхното мнение? И ако така, какви конкретни мерки предвиждате е, законодателно предложение по държавния дълг ли или втория въпрос? Съществува проблем с концентрация на държавния дълг в ръцете на няколко е, национални е, е, кредитори. В Италия това задълбочи кризата. Всеки случай има силна зависимост между банките и публичния сектор, което е слабото звено в контекст на криза. Комисията е готова, казвате, да да е, наложи, е, готова ли е комисията да наложи такива мерки е, върху банките? Благодаря. Благодаря за въпросите. По първия въпрос. Мислим по този въпрос в документа е, за размисъл и задълбочаване на европейския е, паричен съюз, но подхода ни е, е, ще, състои от е, два етапа. Първия, който е по-конкретен, по-прескриптивен, когато така посочваме пътя напред и втория, когато даваме, така очертаваме въз, варианти и възможности за държавите членки, които да помислят по тях. По първия въпрос. В краткосрочен план предлагаме да се е, надгражда над Европейския е, съвет за системния риск, като създадем е, е ценни книжа, е, градиращи е, суверенния държавния дълг. това целта не е да се е, така наложат е, рискови и тежести върху е, държавния дълг. Второ, втория етап е етап на размисъл. Ние мислим по безопасни активи на Европейския съюз, които могат да предполагат дадени варианти и е, споделяне е, или отделно третиране на, на държавния дълг. Този въпрос е, е там. После е, експозиции, държавни експозиции, това е един от начините да се да се запушат тези е, дупки в банковата система, но това, което лагаме, не са някакви тавани на експозициите, е, лимити, а по-скоро е, отново цени книжа, които е, са е, гарантирани от е, държавни е, ценни книжа, е, държавни облигации. Те могат да се изкупуват от банките, е, като по този начин те диверсифицират е, своите е, активи и са по-малко изложени на, е, на държавния дълг. По този начин се създава и продукт за европейските банки, който те могат да купуват и това води до е, допълнителна диверсификация. А, имам... Е, no, no. Uh, thank you for your answers, but... 30 uh, секунди още. Благодаря за, за отговорите. Но може ли да чуем мнението ви по въпроса, който uh, ви зададах? Държавният дълг представлява ли риск? Представи ли е, е, риск за активите? За да, не, е, да няма объркване, е, тъй като въпросът е много деликатен, предпо бих предпочел да не импровизирам. Знаете какво гласи сегашното, е, знаете какво е сегашното третиране, т.е. нулев риск. Е, когато говорим за не нулеви е, рискови, рисков процент към, към по отношение на държавния дълг, за целта ще, е нужни, ще са нужни силни гаранции които ще имат ефект върху финансовата стабилност в някои страни, които могат да проистъкат от подобно решение. Така че за мен ще е по-лесно, ако всички тръгнем от нула, да, в известен смисъл, но, както е ясно, ние не започваме от нула, започваме от е, сегашното положение, така че трябва да видим как е, ще се отрази всичко това на финансовата стабилност. И е, точно това ние е, засягаме като въпрос в документа ни за размисъл. Да, сигурно съм, че ще намери отговор тук. Сега за зрените Димолис, ако правилно съм произнесла името. Чудесно. Е, ще говоря на грецки, господин Добровски, така че моля, използвайте слушалки. Още веднъж искам да ви поздравя сърдечно с добре дошъл в нашата комисия, господин заместник-председател. В случая проявявам интерес към следното. Вие посочвате необходимостта Банковият съюз да бъде завършен най-вече в сферата на пазарния капитал. Обаче, естествено, има и инвестиции, и вложения и има още един стълб, който не напредва. Комисията обаче внесе предложения, които са свързани с определен график. Скоро чух госпожа Лагард в Еврогрупата. Тя подкрепя този подход. Господин Драги също до толкова, че без европейската система на гаранции – не може да се гарантира общностен подход. Различните държави членки обаче е, отбелязват забавене и всъщност не желаят това. Какво бихте казали като представител на комисия по този въпрос? Второ, вероятно забелязвате, че еврозоната страда от ниски инвестиции, ниско ниво на инвестиции, най-вече предвид потребностите на пазара и е, нивото от преди кризата. Може би е добре да представите малко повече информация във връзка с възможностите за увеличаване на инвестициите, именно в страните, където има търговски излишък излишък по търговския баланс, както е в Германия, където имаме по принцип преизпълнение в това отношение. И след това става дума основно за инвестициите в южните държави членки. Там инвестициите се движат на ниско равнище в сравнение с средните европейски нива и искам да попитам какви инициативи предвижда комисията в тази връзка. Uh, okay. uh, so, uh, така, <clears throat> два въпроса. По първия за е, схемата за гарантиране на вложенията е, аз се споменах в уводните си бележки, банковия съюз, е, както знаем, почива на три стълба. Е, един надзор, един но спасяване, преконструиране и саниране на банки, но схемата за, за гарантиране депозити все още липсва това е въпрос е, е на, на съ законодателите. Съвета и Европейския парламент трябва да е, придвижат това досие. Ние сме в контакт с двата съ законодателя. В съвета сега върви работа, тече работа по е, набиране информация, за да е, сме сигурни, че е, се правят вноски, адаптирани към риска от страна на банките за системата, към системата. Е, тези банки, които е, представляват по-голям риск, трябва да внасят повече в системата. И е, сега наистина е, по този въпрос работи Естер Ланги и Европейския парламент в известен смисъл ние сега топката е в полето на, на съвета и на Европейския парламент. Колкото до нас, ние е, сме готови да помагаме. По втория въпрос за инвестициите. Преди са инициативи в това отношение. Някои от тях са нови, например в нашия е, документ за размисъл за задълбочаване на економически и паричен съюз, ние е, маркираме три е, варианти за фискалната стабилизация на еврозоната. Един от тези варианти е защита на, схема за защита на инвестициите която отчита факта, че публичните инвестиции са отворени. Е, те са първите, които усещат кризата, но под подкопават е, и потенциално държавите членки в бъдеще. Така че държавите членки трябва да адаптират, е, да актуализират своите или да подпомагат инвестициите си е, и в условия на економическа криза. Тази инициатива сега е лансирана и се разисква по нея. Е, текущи инициативи, като Европейския фонд за стратегически инвестиции, фонда за сближаване, структурните фондове, е, с които разполагат държавите членки. Ако, е, например, в Гърция, специално за Гърция има конкретен план за растеж работни места в Гърция, там е, е, предвиждаме и извънредни мерки за помагане на инвестициите в Гърция инвестициите, е, инвестициите са определено приоритет на Европейската комисия и ние подкрепяме това с практически действия. Аз е, знам, че има много въпроси, но ако можете да бъдат кратки въпроси, така по един наведнъж, е, ще... сега отново Гърция. Зелените, извинете. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин комисар. Както подобно на Нина Джил, и аз искам да приветстваме водещата е, ви роля в е, развитието на инвестиционните пазари. Вие казахте, че вече така сте напреднали в изпълнение на тази задача, е, което е хубаво. Но искам да поставя един малко по-щекотлив въпрос, а именно последствията е, за Европейската банка за възстановяване и развитие е, в е, контекста на Банко Популар и това, което се случва там. Рискуваме да подкопаем авторитета на, на Банковия съюз и разпоредбите за предпазните мерки в тази банка всъщност са доста ограничени. Така че е, пред, е, предварителното рекапитализиране е, е законосъобразно само при много така ограничен брой обстоятелства. Въпросът ми, е, господин комисар, готов ли сте е, писменно да ни докладвате, и да обясните защо смятате, че в случай с МПС всички условия за предварителна рекапитализация са изпълнени? Бихте ли ни казали второ, защо въпреки че случая с МПС вече се точи толкова време, все още е, оценката върху е, ни се базира върху данни от 2014 и не е направен е, преглед на качеството на активите, за да сме сигурни, че банката е платежоспособна. И последно, в случая с МПС е, всички инвеститори, е, инвеститори е, ще бъдат обезпечени, компенсирани, независимо дали са милионери, т.е. хора, които са инвестирали много в облигации това означава неравностойно третиране и инвеститорите в Банко Популар ще загубят парите си. Как ще обясните това по отношение на италианските инвеститори? Да, доста въпроси доста е пространна темата, ако трябва да се сравни НПС, случая с НПС и Банко Популар. Е, тези две банки следваха различни процедури, които е, бяха предвидени съответно. В случай с МПС е, ставаше дума за предварителна капитализация, докато при е, Банко Популяра ставаше дума за саниране. Е, е, има и преструктуриране на банката. Има някои условия при е, предварителната е, капитализация. Значи, т.е. банката означава, че тя няма да. Това означава, че банката няма непременно да пропадне, да се провали. И, и другото е, че някои загуби на банката не могат да бъдат покрити от държавни помощи. И тези е, ограничения се е, спазиха е, когато се правеше рекапитализация на, на, на МПС предварителна. Също така и в, банка за, в плана за преструктуриране на банките, за да сме сигурни, че банките могат да е, откликнат, да, из, да изпълнят своите отговорности, и е, в случая с държавна помощ е, е, и акционери инвеститори, и по-скоро инвеститори на, на дребни инвеститори, бяха компенсирани. В случая с Банко Популар нещата стояха различно, защото там е, единия надзорен механизъм, е, заключението на е, надзор, надзорниците беше, че Банков Волар потъва или вероятно ще банкротира и предварителното предпазната рекапитализация не, е, не е вариант в този случай. Затова е, надзорника реши, е, че ще се е, прибегне до втория е, вариант е, е, преструктуриране. Е, вече тук опираме до това каква е оценката на е, механизма за failing or likely to fail. Колкото до, след 2014 вече се използваше по, се използваха по-актуални данни и комисията всъщност, ако искате, комисията може да отговори на въпроса и да предостави съответна информация. И сега е даде Дейвид Коп. Uh, you, uh... Благодаря, госпожо председател. Като комисар, отговарящ за финансовата стабилност, може ли да обясните защо Европейския съюз иска финансовия риск да се увеличи, да се е, изнесе евроклиринга извън Лондон и това ще доведе до системни рискове, е, защото Лондон е, е регион с 900 милиарда е, деривати в евро, търгувани в евро на ден. Е, изместването ще е свързано и с много високи разходи. Вие казвате, че това е решение от последна инстанция, но а, трябва да има ефикасен достъп до световните финанси, при положение, че вие ще увеличете до отвояване на а, разходите за. А, услугите в периферията и в крайна сметка крайните потребители ще са тези, които ще ги поемат. А, е, Лондон също така е място, където се търгува с е, американски, австралийски долари, йени, китайски юани, а, а американския и други регулатори нямат нищо против е, Лондон да остане центъра. Така че нямам предвид само това, че представлява една протекционистка мярка да се изнесе търговията извън е, Лондон. Това е един економически национализъм и той ще възпрепятства ефикасния свободен пазар. Е, въвеждането на изискване за място ще е огромна пречка пред ефективните трансгранични потоци. Според американски експерт, е, изискването на първоначалната валута да излиза от определено място ще е, увеличи разходите, ще увеличи риска на експозицията, както и оперативната сложност. Ако искате да рехабилитирате еврото, в световен план, то тогава във връзка с това предложенията на комисията са отстъп от постигнатото и по този начин еврото няма да се превърне в световна валута за резерви. Та, искам да ви попитам, защо Евро... Европейския съюз е, се смята за уязвим, къде е неговата уязвимост, за да въвеждате изискване за място. На второ място, защо Европейския съюз се плаши толкова от пазарите не оставя избор на потребителите. Благодаря. Ще ви помоля да се придържате само към две минути за въпросите си. Господин комисар, имате думата. По предложението за централния контрагент, Това е нещо, което коментирах на два пъти, когато говорих за предложението на комисията, така че няма много какво да добавя от гледна точка на логиката зад предложението, как е оформено то, как се оценява финансовия риск в него. и как според нас трябва да се вземат решенията. Ще се спра на някои конкретни въпроси. Първо, кой взема решенията? Това е нещо много ясно заложено в законодателното ни предложение. Това е ЕСМА или съответната национална централна банка. Когато говорим за еврозоната, става въпрос за Европейската централна банка. Те предлагат, след което Европейската комисия е тази, която взема решението на базата на предложението на гореспоменатите органи. На следващо място споменаха се най-различни цифри, като е, резултат вие споменахте ефекта върху маржа, отвояване на разходите. Според нашата оценка на въздействието, която е налична свободно, ще има увеличение на на разходите в маржа от порядъка на 8 до 12%. Освен това, ние не въвеждаме автоматична политика за място. Това е нещо, което ЕЗМА и националните е, регулаторни органи може да вземат предвид с оглед надзора, ако не, не съществуват достатъчни гаранции и не може да се разрешат ефективно финансовите рискове. Отбелязвам ви си рисковете, които вие споменахте, защото концентрацията също е свързана с рискове и те трябва да се вземат предвид. Не искам да говоря от името на комисара, но дериватите в, търгувани в ИЕНИ всъщност са обвързани с политика за място, само вмятам. Следващия въпрос трябва да е от НСЕ. Извинете се, извинявам се за името. Господин Гербов Анеманс. Ja, и zal Nederlands спрекен, eh, meneer Да, ще говоря на нидерландски язик. Искам да се спра на въпроса на господин Кобин. Вие сте преработили Единия съюз на капиталовите пазари. Тази тема е по-важна от всякога. Предвид на това как ще протече Брексита, темата добива още по-голямо значение, как изглеждат нещата с принципа на хармонизация. Той е специфичен ли е или от по-общ характер? Седемстотин хиляди души работят в финансовия сектор. Всички знаят, че ефективността ще спадне, ликвидността също, защо като комисия вие не предвидите определен срок и не се погрижите, Съюзът на капиталовите пазари да бъде адаптиран към това, което ще се случи във връзка с Брексит. Uh, well, uh, on uh, Brexit Относно преговорите за Брекзит, както знаете, те започнаха едва вчера. И първите въпроси, които се разглеждат, са, са за бюджета на Европейския съюз, правата на европейските граждани и ирландската граница. Частта от преговорите, свързани с бъдещия сетълмент, ще е в следващия етап на преговорите, когато е постигнат достатъчен напредък по първия етап от преговорите. При все това Европейския съюз реши, че трябва да помислим допълнително какво ще се случи, когато този голям, най-голям финансов център се окаже извън Европейския съюз и е, нашите действия изхождат именно от е, това разсъждение. Факта, че най-големия финансов е, цен, център ще се окаже извън е, рамката на европейския пазар за финансово преструктуриране, е, ще наложи определени действия. И това е и в основата на предложението, което сме направили. Следващия въпрос за НП. Не, извинете, имам още две минути. Begrijp uit uw antwoord dat u niet uitsluit dat er in gevolg de brexit... Вие не изключвате, че в рамките на преговорите по Брексит ние ще се опитаме да създадем нови връзки с Лондон и не само да смятаме Лондон като нещо, което е част от Европейския съюз, така че вие оставяте вратата отворена в рамките на преговорите с Обединеното кралство. Лондор като финансов център – може да остане, да запази тесни връзки с Европейския съюз, за да имаме флекси... гъвкава концепция, отколкото концепция, която е насочена само да към това да се отърве от Обединеното кралство и Лондон. Uh, Вижте, е, това предложение не се отнася конкретно само за една държава членка. Предложението се отнася до централни контрагенти от трети страни и може да има и отражение върху централни контрагенти, намиращи се извън Обединеното кралство, от гледна точка на надзора – така че не трябва да гледате на него като на предложение, отнасящо се само до една държава членка. Представих логиката зад това предложение и сега са законодателите трябва да го разгледат, са законодатели, сред които и Европейския парламент. Благодаря, господин комисар. Господин Хокмар има думата за НП. Благодаря. По отношение на разглеждането на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, искам да кажа, че ще из... съм докладчик по темата, особено по иерархията и ще препоръчам на комисията да приложи ускорена процедура, за да може да мине това по-бързо през съвета. По отношение на казаното днес по-рано, искам да се върна на Съюза за капиталовите пазари, защото в момента се случва нещо много важно. Разбира се, говоря за преговорите за Брексит. Та, интересно ми е да чуя какво е вашето мнение за това, Брексит да повлияе на възможността да изградим един силен съюз на капиталовите пазари, но и също така какви са рисковите от, рисковете от финансова нестабилност, защото Лондонското Сити е огромно и е трудно да си представим как ще продължим да работим по съюза на капиталовите пазари както планирахме да го направим преди да се вземе решението за Брексит. Моля да дадете повече информация по това. Uh, uh, Първо, благодаря за уточнението ви е, за иерархията на кредиторите. Добре дошла е тази новина. Вече има съгласие в съвета по този пакет, така че ако и парламента работи по-бързо по досието, със сигурност ще можем скоро да доведем тази работа до край. Имам предвид до края на годината. Също така това ще даде възможност на банките да изградят достатъчни буфери. По въпроса за ефекта от Брексит върху Съюза на капиталовите пазари, който ми зададохте, Брексит със сигурност ще затрудни развитието на Съюза на капиталовите пазари, но това показва и колко важно е да го изградим този съюз трябва да развием капиталовите пазари сред 27-те държави членки на Съюза. И е, това е ясно в средносрочната ни оценка на, на Съюза на капиталовите пазари. Там поставяме акцент върху нашата работа и предлагаме нови идеи и предложения в редица области. Като цяло, Целта е да се преодолеят трансграничните пречки в целия Европейски съюз, за да можем да увеличим дружествата, да имат те по-лесен достъп до финансиране в други държави и по този начин да разгърнем потенциала на единия пазар в Европейския съюз, потенциал, който за жалост не използваме изцяло. Благодаря. Благодаря. Имате още време, ако искате още да задавате въпроси или не искате. Uh, Следващия въпрос от социалистите и демократите. Господин Дасант. Имам два въпроса. Първият ми въпрос се отнася до финансовите услуги, един бързо разширяващ се сектор в економическата дейност на Европейския съюз, целящ да засили економиката на държавите членки в периферията. На това се отразиха скандалите с LuxLeaks и панамските документи в контекст на против... спорове за изпиране на пари, агресивни е, схеми и днес предложени самия текст за хармонизация на данъчното облагане среща пречки. Със сигурност конкуренцията ще стане по-строга, за да се справи с ефекта от Брекзит. Е, финансовите услуги на дребно следователно са много важни за конкурентоспособността на финансовия сектор на Европейския съюз. Ние искаме да, да напреднем към Съюза за капиталовите пазари и не смятате ли, че е необходим кодекс, етичен кодекс или професионален кодекс за целия Европейски съюз за предоставянето на финансови е, услуги? Може би той трябва да се създаде от независима публична институция с е, европейска дейност във връзка с това. На второ място, по проблемите в сектора. Директивата за е, разпределението ще влезе в сила през 2018 година. Тя включва някои актове за управлението, конфликт на интересите и оценка на подходящост на уместност от докладването. Държавите членки трябва да я изпълнят до 23 февруари. Това е от ключово значение за бизнеса. Някои държави членки обаче не са приели ак... делегирани актове, така че директивата няма да може да влезе в действие до е, октомври 2017 година. Директивата за разпределение на застраховките ще засегне редица економически субекти и е, графика за нея не е реалистичен. Също така на принципа за пропорционалност няма да може да се вземе предвид. Аз съм от Малта и там повечето застрахователните компании са малки или микропредприятия. Комисията дава ли си сметка за този сериозен проблем с графика? Е, помисли ли тя за отлагане на изпълнението изпълнението на директивата за разпределение на влоговете. Зададохте ми много гъсто формулирани въпроси. Още веднъж основно ми зададохте два въпроса. Единия относно финансовите услуги, по-конкретно връзката им с избягването на данъци и укриването на данъци, а втория въпрос беше за разпределението на застраховките. По първия въпрос. Предприяти са редица инициативи някои в сферата на данъчното облагане. Тук изпълняваме инициатива на ОИСР за борба срещу уронването на данъчната основа и изместването на печалби. Тук решението е политическо и ние искаме да имаме по-амбициозни цели на европейско ниво. Освен това, работим за засилване на правилата срещу изпиране на пари. Например, финансовите консултанти, които са посредници, те ще са предмет на правила за борба срещу изпирането на пари, съгласно новата директива за борба срещу изпирането на пари. Освен това, планираме още стъпки за засилване на отговорността на консултантите и посредниците при агресивно данъчно планиране. Това предложение ще е, се представи много скоро. Така че ще има законодателна инициатива за задължителна разпоредба за разкриване на информация, която да цели попълването на празнотите в законодателството до тук, някои други инициативи са предложението ни за публично докладване по отделни държави, както и преразглеждането на директивата за борба срещу изпирането на пари. Както виждате, много работа е, се влага тук. Също така, съществуващата рамка за корпоративно управление предоставя определени гаранции в тази сфера. И ще видим как можем да ги подсилим допълнително. По втората част на въпроса ви, относно изпълнението на директивата за разпределение на застраховките. Тук трябва да има актове, делегирани актове. Подробностите за изпълнението се предвиждат в тези актове, но те не могат да изменят по никакъв начин на материално-правната част на директивата. Получихме технически съвети по въпроса, работи се по делегираните актове, които очакваме да се приемат в идните седмици това ще придружава и улесни процеса на изпълнение на директивата. Та накратко работим е, за да може най-рано да може да започне да се прилага директивата за разпределение на застраховките, но би било лош сигнал от наша страна да отложим нейното изпълнение – законодателя е, взе решение за двугодишен срок за изпълнение и този срок трябва да се спази. Разбира се, съществуват някои проблеми, но е, срока за изпълнение е реалистичен и е, смятам, че графика е напълно приложим. Готови сме да работим заедно с Европейския парламент и държавите членки, за да улесним процеса на анализ на директивата и да помогнем с изпълнението на възможно най-раден етап. Председателката ще напомня на членове, че имаме около 10 минути, които ни остават и 4 души искат да вземат думата. Та моля да се придържате към 2 минути за въпросите. Гонар, ти, ти беше кратък, спази времето си. Господин е, Крецос, нека да видим дали можете да сте също толкова кратък като господин Хъкмарк. Кратки, два кратки въпроси. Американската администрация ще дерегулира банковия сектор и според вас, господин комисар, как смятате, трябва да реагира Европейския съюз на това, защото имаме нужда от един стабилен банков сектор, но трябва той да е конкурентен в световен мащаб, така че трябва да вземем предвид и това какво се случва в Америка. Втория ми въпрос се отнася до положението на банковия сектор в Гърция, който според мен се подобрява, но това става твърде бавно. Необходим ни е по-динамичен банков сектор за финансиране и развиване на економиката. И комисията във връзка с това има ли идеи, предложения, ще предприеме ли инициативи за ускорение ускоряване на положителните тенденции в гръцкия банков сектор. Uh, okay. Uh, uh Благодаря за въпросите. Първо, последното uh, развитие на нещата в САЩ е, във връзка с е, прегледа Дот Франк. Знаете, че този преглед бе публикуван не отдавна. Сега го е, анализираме. Следим много отблизо какво се случва там. Сигнал, който изпращаме към американските власти е, че очакваме да продължат да се придържат към глобално приятите стандарти и норми, прияти в е, комитета от Базел, разбира се, като нетното ни е, е, процент на стабилно финансиране, част от е, нашия пакет, който комисията предложи в ноември миналата година, но трябва да видим какви допълнителни практически стъпки трябва да се предприемат, защото в момента става дума за препоръки, а трябва да видим каква допълнителна следваща работа трябва да се предприеме, и е, ще предприемат в администрацията, в Конгреса, в Сената. Така че в момента не знаем как точно ще се развие е, всичко това. Е, не виждаме проблем с самия преглед от Франк, но сега ние преразглеждаме законодателството, въвеждаме повече пропорционалност, някои съвсем така конкретни а, адаптации правим, но а, нещата не опират до регламент, нито пък до дръпване от а, международно прияти стандарти. Международно прияти стандарти. По втория въпрос за тенденции в банковия сектор в Гърция, е, включително въпросът за е, високия процент не е, лоши заеми. Мисля, че в гръцката програмата за подпомагане на Гърция това е включено. Редица средства са заделени там за рекапитализиране на банките знаете, за решаване на проблемите в банковия сектор в Гърция. Следим съвсем отблизо всичко. Наясно се с необходимостта да се подкрепи економическото осяване на Гърция по широко. Ето защо и създадахме този план за растеж и работни места в Гърция. 2015 бе предложен този план което съвпадна с началото на сегашната гръцка програма. И миналата седмица представихме и е, преглед е, две години по-късно колко помощ е била мобилизирана за Гърция чрез този план за да се улесни освояването на европейските фондове, чрез техническа помощ, чрез авансово финансиране, така че Гърция да не бъде притисната от проблеми с ликвидността, когато освоява европейските фондове, е, чрез предоставяне на финансиране по ЕФСИ и други финансови инструменти. Продължаваме да работим е, по този план за растеж и работни места, защото ясно е, че това е нашата обща цел за, а именно да се възстанови и оправи гръцката економика, да сме е, сигурни, че и Гърция успешно ще се върне на е, финансовите пазари. Благодаря, госпожо председател. Е, както можете да очаквате, ще се върне на въпроси, свързани с централния контрагент и то в контекста на политиката на местонахождението. Аз приветствам решението на комисията и техния подход, базиран на риска, който не предрича къде, но казва, че всякак избор е или териториален надзорен режим, или политика на място важното е да се управлява риска и този подход е добър. Поздравявам ви и за това, че преминахте от е, колегиум на, е, на надзорници към един по-един е, надзорен режим за е, централен контингент. Правите го ваше предложение, но не, не стигате до края. Очевидно, такъв подход е, се отнася и до външни отношения, но и е, има за цел да управлява вътрешните е, ефект на доминото. И е, въпросът ми е как сте сигурни, че за основни централни контрагенти имаме единен надзорник, като ЕСМА е, е, и други, които определят правилата, а в допълнение като гаранция към това, ако искате да минете към е, по-единен надзорник и е, варианта е, на банки, по това работим с Суина сега, възниква въпроса дали да преминем към единен, също така и към единен преструктуриращ орган. Интересно ми е какво мислите по този въпрос. Благодаря. по тези въпроси. Първо, придружаващите е, предложения за засилване мандата на ЕСМА, когато е, в нейните е, работа с е, някои централни контингенти, някои страни. В предложението ние казваме, че това е важна част, ако искате е, да гарантирате този надзор, трябва да има ясен партньор, е, контрагент от европейска страна, който да работи с е, съответните партньори в трети страни и да гарантира надзор. Така че от тази гледна точка е очевидно нашето предложение и целта му да засили мандата на ЕСМА. Споменахте е, засилване мандата на е, ЕСМА и във вътрешен план. Да, в момента ние е, правим преглед на европейските надзорни органи. Есента ще сме готови. Сега се водят е, консултации е, с обществеността. Над 280 е, отговора сме получили от различни заинтересовани страни. Една от целите е да се засили централизирането вземане е, на решение от надзорния е, орган, включително ЕСМА. Говорим е, в, за ЕСМА по-конкретно в нашия средносрочен преглед на капит, Съюз на капиталовите пазари. трябва, целта е да постигнем е, еднородно изпълнение на европейските правила, надзорните практики на ЕС е, в е, целия съюз, за да сме сигурни, че те се прилагат по една или същ начин в, насякъде, а не някой да, да се опитва да мине между капките така да се каже. Освен това, въпросът защо не отидахме до края е, по линия на един надзорник, е, има някои ограничаващи фактори, които трябва да е, огледаме. В дългосрочен план това е нещо, което е, трябва, по което трябва да се помисли. Първо, национална фискална е, отговорност виждаме известно нежелание от страна на държавите членки да по отношение вземането на решения, които ще имат сериозни фискал, фискални последствия за държавите членки и поемане на отговорност за това. Традиционно националните компетентни органи участват сериозно в е, вземане на решения е, по традиция. Това, е, това не може да се промени от днес за утре. Но разбираме аргументите за засилване на европейските надзорни органи и гарантиране на конвергенция в надзора. И последния въпрос от НП. Благодаря, господин председател моите въпроси са свързани с е, е, случая е, Банко Популар е, и Биарди. Е, стана дума, че е, кризата с тази испанска банка свърши с резолюция, с преструктуриране в края на юни. Необходимо е да има повече правомощия по отношение на слабите, на, на, на лошите кредити. Съгласни ли сте с, с тази констатация да се върви в тази посока е, с предложенията на комисията? И друг елемент от кризата с Банко Популари е, че е, възникват сериозни съмнения относно е, е, качествата на стрес теста. Как е възможно, е, че банка, която е обявена за пропадаща или е, вероятно пропадаща, изведнъж е, е, възниква, е, се оказва година по-късно е, много силна. Какво е, е сбъркано в този, спрес, е, е, този стрес тест? Е, вчера госпожа е, е, господин Лаутеншлегер и негова колега съобщиха за трудности е, е, и препятствия е, пред изпълнение мерките на комисията. Заключението е, че мерките са предприяти твърде рано или твърде късно. Какво мислите по този въпрос? Въпросът е малко по-общ и е, когато говорим сега по европейски е, план за действие по лошите заеми, и е, да, от едно от действията са надзорните е, мерки. И сега, следващия месец, ще обсъждаме това в е, Екофин, работата по този план за действие. И сега, е, по конкретиката. Както казах в уводните си думи, след първите е, практически случаи с преструктуриране на банка, трябва да се е, съберем, да видим какви са последствията, практическите, какви допълнителни стъпки са нужни и това се отнася също и до това обяснява и е, тълкуване на предложения е, за централен контингент е, по отношение на е, лошите заеми. Това е нещо, което сега оценяваме след мерките по преструктуриране. Въпроса за стрес теста не мога да отговоря много, не мога да коментирам. Ние комисията не е на надзорник. Банк Популар беше третата най-слаба банка е, след е, е, стрес теста 16-та година, проведен тогава. сега мерките са ясни. И проверки на място, е, начин на набиране на капитали. И накрая въпросът за ранната намеса, ранната интервенция – Целта на ранната интервенция и правомощията за това е да се стабилизират е, е, банките и да се е, попречи на, на е, ликвидация или е, преструктуриране. Е, именно такава ранна намеса трябва да е ясна и правомощия, такива правомощия трябва да има според правилата на Европейския съюз. Това е една област, в която заедно с е, е, Съюз на капиталовите пазари и, и е, търсим начини да подобрим правилата. Социалисти демократи. Благодаря, госпожо председател. Божи Добровски, благодаря за че сте тук. Е, Съюза на капиталовите пазари за почна да функционира, което е добре, сега трябва да го направим по-устойчив. добрата новина е, че е, комисарят е, изглежда ангажиран с това. Е, групата, експертната група на високо равнище е добър, добра стъпка в това отношение. Ние ще съдействаме на комисията. Това е добре. Но пък бързам да кажа, че понякога се мъча да, да, така, да преценя какъв конкретен напредък е осъществила позицията. Например, въпросът, можем ли да очакваме насока от вас по някои принципи е, в работата на ЕСМА? препоръки по е, финансовата стабилност, финансовите е, е разкриване на финансови е, информация, е, да сме сигурни, че е, Г-20 ще одобри тези препоръки. Въпросът е как да ги приложим на практика. Това е много важно. Ново законодателство очакваме. Едно от това е рискови продукта европейски е, продукт. Във връзка с е, пенсионен, нов пенсионен продукт. Е, комисията какво прави, за да направи капиталови пазар по-устойчив? Благодаря ви за въпросите по въпроса за работата, която е вход, за да е по-устойчив е, е, Съюза на капиталовите пазари. Това се личи от средносрочния преглед. Ние следим е, и работата на групата на високо равнище и стъпваме върху нейните заключения от първата е, три месече на тази година. През юли ще имаме конференция на високо равнище, както вече споменах, за да обсъдим констатациите от е, свършеното до тук, за свършеното до тук. След това свързани с ESG е, е, е, няма официална дефиниция на това понятие в е, европейското законодателство, но има е, задължение за лоялност и разумно управление, които са вече кодирани в законодателството за финансовите услуги в Европейския съюз и се съдържат доста елементи е, законодателни в този дух. В средносрочния преглед ще обявим и намерението си да помислим за изясняване е, задълженията на собственици на активи, е, което може да включи и съображения по ESG в вземането на решение. По въпросът за е, работната група по е, информация, е, свързана с климата. Според нас, ние ще помислим по тези предложения в предстоящите насоки Е, ще направим така, че е, да можем да вземем под внимание е, максимално препоръките в това отношение. Въпроса за европейския пенсионен продукт сега възнаваме да възприемем този продукт, да го въведем преди е, лятната вакансия. Ще помислим да включим и възможността е, доставчиците да вземат предвид и е, ESG е, фактори, което ясно е, че ни трябва така рационализация на тези е, съображения, когато е, прокарваме и предлагаме законодателство за е, Съюза за капитал за пазари. Имаме знак е, за спонтанно изказване и спонтанен въпрос, ако не възразявате, само за една минута. Ще говоря на гръцки. Господин Домбровски, вие говорихте за Гърция и е, това, което се предлага на банките, това е меморандум. Е, хората, е, гърци трябва скъпо да платят за това. Европейската комисия и е, редица правителства ще трябва да обсъдят и въпроса с инвестициите, финансовата стабилност, да, задължнялостта и е, това, всъщност след тези дискусии, вие създадахте четвъртата програма, която трябва да прилагаме. Говорите за стабилност. Какво означава стабилност всъщност? Е, излишък от 3,5% до 2022 и 2% до 16, е, до 60, 37 години, което означава повече съкрещение в пенсиите и заплатите е, 250 е, е, евро е, заплащане, месечна заплата, това е, чудовищно. това означава, че хората ще бъдат уволнявани безнаказано и какво могат да очакват е, хората от вашата политика? Това е политика, която вие е, формулирахте заедно с гръцкото правителство. Благодаря. Първо, заслужава да се каже, че целта на третата гръцка програма е да се върне, възстанови економическия растеж в Гърция, е, така че гръцката економика да започне да да се отдръпва от дъното. А ние е, сме свидетели на точно обратна тенденция. Нашите прогнози очакват растеж от 2,1% тази година, растеж на гръцката економика и е, растеж над европейското средно е, е, прогноза. Виждаме економическо възстановяване, виждаме намаляване на безработицата, е, финансовата стабилност е, се възстанови и смятаме, че е важно тези тенденции да продължат. Е, условието е успешно изпълнение на прегледа на, на втората програма, за да почне е, изплащане на втория транш също така Гърция да се подготви за връщане към, на финансовите пазари, да може да стои е, самостоятелно там и да не зависи само от е, финансова помощ от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за отделеното време днес след обед. Вие проявихте търпение, е, така отговорите на всички въпроси, отделихте допълнително време. Благодаря ви за това. Сега е, ще бързо ще минем по следващата точка от дневния ред. Борба с неравенството, като лост за създаване на работни места и е, растеж. Ще дам думата на докладчика веднага, без бавене, за да наваксаме е, забавенето. Благодаря. Да, Доклада относно борбата срещу различните видове на равенство е доклад, по който водеща комисия е комисията по заетост. И тъй като не ми остана много а, място за проектостановището, реших да се съсредоточа върху един от елементите, който е, е един от най-важните за нашата комисия. И това са инвестициите, публични и частни. Често Неравенствата представляват е, основен социален проблем, но знаем много добре, че в живота неравенството често е причина и последица. Тук особено важен е въпроса за инвестициите, публични и частни, защото именно посредством инвестиции можем да гарантираме заетост. Това е източник на неравенство много често. И знаем, че е много важно да има минимални стандарти, което засяга едно от най-важните измерения по отношение на неравенствата, някои определени, а можем да се борим срещу редица едновременно. Ако се опитаме да се борим срещу табутата, засегнали публичните инвестиции, за да се борим срещу неравенствата, мога да кажа, че сме изправени пред много важни предизвикателства. Тук сме пряко засегнати, но така и, и или иначе е, това може да бъде шанс за частните инвеститори. Затова реших да се съсредоточа върху основен елемент за мен и съм отворена към вашите предложения. Господин Мантичелов, първо ще се изкаже. Поред списъка с изказвания, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Взимам е, отношение вместо нашия главен докладчик. Е, от е, НП искам да представя така две съображения. Първо, благодаря на докладчика за тежкия, за така свършената работа. Имаше кратко време за това, но много е, добре си е свършил работата. Това, което ме при прочита на това предложение, това, което ме е така смущава веднага е въпросът по какъв начин, е, за, за какъв вид е, неравенство говорим в случая. През последните месеци бяхме свидетели е, на един по-задълбочен дебат по темата неравно, неравнопоставеност, неравенство е, и този дебат ще се залучава, според мен. И в крайна сметка трябва да си зададем въпроса е, е, как се измерва, как се преценява тази, това неравенство, какви критерии трябва да използваме. И второ, безработицата като основен проблем. Разбира се, безработицата винаги е голям проблем но би трябвало и в този дебат да поговорим по въпроса какво в крайна сметка е, изисква, е, какво би довело до, до е, създаване на работни места. Е, в Германия казваме социално е това, което създава работни места и мисля, че този момент трябва да засегнем. Благодаря на е, докладчицата за това предложение. Е, мисля, че ще трябва да допълнително да говорим по тази важна тема. Е, тя е много важна, затова и поисках думата. Благодаря, госпожо председател. От името на социалистите демократи Айван не го виждам. Тогава господин Осок. Dziękuję bardzo, благодаря, госпожо председател. И благодаря на госпожа Матияш за предложения от нея текст. Трябва да е, напомня, че групата на социалистите и демократите има големи резерви по отношение на доклада. Диагнозата е ви е правилна. Диагнозата относно социалните неравенства, защото за младите хора е първо много трудно да намерят работа, след това има и токсични форми на заетост, които са на границата на незаконно, незаконното. Договори, които а, са с много лоши условия. И също така не бива да подценяваме и ролята на синдикатите за защита на правата на трудещите се. Всичко това е правилно, но в частта от проекто становището, в което предлагате решение, вие предлагате само едно решение – разширяване на компетенциите на Европейската комисия в сферата на социалните политики. Новото законодателство за майчинството, системата за обещетяване за безработица в Европа, директивата за труд трудовите условия. Това са инструменти, които на пръв поглед изглеждат много обосновани и необходими, но при един по-внимателен анализ, анализ възникват много съмнения. Тези европейски инструменти ще бъдат ли достатъчно ефикасни, колкото са ефикасни мерките, изпълнявани на национално ниво, защото трябва да кажа, че аз имам съмнение тук. Когато работим на национално ниво, познаваме спецификата на терена много по-добре. Мога да ви кажа няко... за някои мерки, предприяти от полското правителство, за подкрепа на многочленни семейства с повече от едно дете, които значително подобриха финансовото и социалното положение на много семейства и също така доведоха до приобщаването на социални слоеве, които до сега бяха в, в маргинализирани. Освен това, Европейския парламент каза, че Европейския семестър не успя да изиграе ролята си при калибрирането и е, осигуряване на равенство във възможностите. Той не постигна своите цели. Така че защо трябва да се предлагат още мерки за европейско хармонизиране в тази сфера? И всичко това да се прави без да се обсъждат резултатите от пилотната програма. Така че този скептицизъм от страна на моята група ще бъде отразен в становището ни за комисията ЕКОН. Не виждам никой от групата АЛДЕ. Имаме ли представители от АЛДЕ? Няма. В такъв случай за зелените Филип Ламбер. Искам да ви предам поздрави от нашия докладчик в сянка господин Филип Ламбер и ще кажа само, че се радваме на едно такова становище. Освен това, в проекто становището се поставя силен акцент върху разкриването на работни места, макар и аз да не мога да се съглася с факта, че създаването на заетост е, е социална дейност. Робството също дава заетост, така че трябва да внимаваме как е формулиран текста, поне на немски как е. Но смятам, че в проекто становището трябва да се съсредоточите основно върху нашата компетентност – и за много от въпросите в проекто становището нашата комисия няма компетентност. Къде има компетентност тя, когато говорим за доклада на Комисията по заетост? Та, нашата комисия е компетентна по борбата срещу избягването на данъци и укриването на данъци, като по този начин се осигуряват публични инвестиции и разумно разходване. В същото време се ограничават неравенствата. На второ място разпределението на приходите става по много неравен начин. Има е, определени лица, които имат големи средства, които могат да инвестират в финансовите пазари, което води до финансова нестабилност. А тук се появява и още една връзка между неравенствата и финансовия сектор. И на последно място носим отговорност, е, компетентни сме за е, политиката на конкуренцията, която може да изиграе голяма роля за намаляването на цените, като същевременно позволява да се получи стойност за съответните средства което помага на по-слабите потребители. Така че е добре е да се направят някои изменения, в които да се направи по-ясна връзка между проектостановището и сферата на компетентност на нашата комисия. Председателката благодаря Свен, никой друг не иска думата, затова давам думата на докладчицата за заключителни думи. Благодаря. Ще се опитам да си изкажа възможно най-кратко. Относно коментарите за видовете неравенства, за, неравенства, за които става въпрос, това го обясних в началото. От момента, в който съставяме едно становище, знаете, сме много ограничени в броя страници, дори броя символи, които да използваме. Не можем да развием темата твърде много. И тук съм се постарала да се съсредоточа върху неравенствата, свързани с заетостта и достъпа до публични услуги. Определено може да се доразвият тези въпроси. Относно казаното от колегата от ЕКАРЕ, Становището, за което говорихте вие, не е мое. Вие имахте предвид доклада на Хавиер Лопес, който е докладчик в комисията по заетост. Там изобщо не се споменава майчинството, пилотната програма и така нататък. Така че всичко това, което вие споменахте, са елементи от общия доклад, но не и от моето проекто становище. И слушах ви много внимателно, водих си и бележки, но доклада, по който изразихте резерви, не е моя, а е доклада на Хавиер Лопес, член на комисията по заетост. И по коментарите на Свен трябва да кажа, съгласна съм напълно сказаното от вас. Просто ми остана място да развия само една тема, За това се съсредоточих върху инвестициите като централен елемент. Ясно е, че е, укриването на данъци, данъчните измами, преразпределението на приходите са ключови въпроси. Оставях ги на страна, защото нямах време, но съм напълно съгласна с вас. You, благодаря, благодаря, че спазихте времето. И преди да предам председателството на колегата ми, искам да кажа, че е, Риана Опрайс ще работи за последна седмица в моя екип. От 2009 година тя работи по законодателния процес, над 50 триалога и искам в протокола да се запише, че съм благодарна на Риана и съм сигурна, че цялата комисия ще й благодари. Uh, и както каза господин Фербер, сега оставям е, загубена. Благодаря. So we are continuing our meeting. Продължаваме заседанието. Господин Ламбертс има искане за изказване. Господин председател, забравих си е, картата за гласуване, за първото гласуване. Е, радвам се, че го казахте. That is what my teacher in <laughs> primary school always said to me when I forgot <laughs> something. <laughs> But your voting card is on the way но някой ще ви донесе картата, така ли? Добре. Добре е да знаем. Господин Виегас също така поиска да се гласува неговото становище първо, тъй като ще трябва да тръгне за летището. Нямате нищо против, надявам се. Всички ли сте си взели е, картите? Започваме с становището на господин Виегаш. Uh, Първо тестово гласуване. Всеки, е, всички ли са си взели картите си изключение на господин Ламберт? Моля, гласувайте. Yes. Oh, I don't see it. Oh, you Надявам се зелените да няма твърде много гласове. Добре. Тестовото гласуване изглежда добре. Приключваме. Сега гласуваме по проекто установището относно политиките, относно минималния доход като средство за борба срещу бедността. Мигел Виегаш е че Компромис Хаш. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 74 за, против, проверка. По изменение 74, моля гласувайте. Has everyone voted? Yes, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 75 за, 21. 21 гласа против, 23 е, за. Нямам достъп до системата, за да не се вижда до екрана. Моля да се вижда следващия път. Изменение 75. Въздържали се. Приема се 77 за. Против. Въздържали се. Приема се 78 за. против, въздържали се, приема се. Прочетох днес е, за министъра в оставка днес. Коментар от залата. Не е смешно това. Изменение 70 за, против, по изменение 78 за. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се компромис и за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 91 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Is everyone Край на гласуването. Отхвърля се с един глас против повече. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Видях и този, видях резултата. 94 за, против, въздържали се, приема се 95 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте по изменение 95. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис J за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 107 за. Против Отхвърля се. Изменение 108 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте по 108 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис К за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се 121 за, против, въздържали се, отхвърля се 122 за, против, въздържали се. Какво правят социалистите? Моля, гласувайте електронно по 122. Ah, now it's clear. <laughs> so it is not voting is closed? Край на гласуването. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 125 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис L за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис М за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим по 143. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Добре, че проверихме. Равен резултат и се отхвърля. 145 за. Против въздържали се, отхвърля се 146 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте по 146. Край на гласуването. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 е оттеглено. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте по 152. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за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 въздържали се и приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, против, въздържали се, отхвърля се 43 за, против, проверка. По изменение 43, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44 за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 Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, проверка по 60. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ж, Ж за. Против. Въздържали се. Приема се. И с това е, гласуваме по целия текст. По именно гласуване. Моля, гласувайте по именно по целия текст. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се поздравления на докладчика. Сега можете да отидете да си хванете самолета. That's it. And then we come back. Така, сега да продължим с гласуването по проекта доклад е, към общо европейска рамка за покрити облигации е, Бент Луке е докладчика. Започваме с компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, подхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против. Толкова различни варианти на списъците, че да, казаха ми, че 63, извиня, 63 е оттеглено. Така стигаме до 74-то изменение. Допълни... Сега, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега вече мога да стигна до компромис Е. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. Да внимаваме сега. Председателя твърди, че трябва първо да гласуваме по ФБИС. Но председателя винаги е, има право. И така, да гласуваме за ФБИС. Кой е за? Против, зажали се, приема се. Не трябва. Сега стигаме до компромис Г. За, против, зажали се, приема се. Преамбилните точки за против въздържали се приемат се. Е, компромис 1 за против възражали се приема се. От разделно гласуване по изменение пето, Кой е за? Социалисти и демократи поискаха това. Сега не сте ли е, против? Също отхвърля се. Да, това беше добро. Това беше добре. Стигаме до окончателно гласуване по именно, както винаги. Моля, гласувайте за доклада на господин Луке. Гласувайте за. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се с 43 плюс за. Поздравление на докладчика за свършената работа. Надяваме се, че комисията ще ще си е, изпълни задълженията, след като бъде прият и в пленарна зала този доклад. Това е край на гласуването. Следващата точка на дневния ред е, е преглед на делегираните актове и мерките по изпълнение. Е, днес ще говорим за две мерки. регламента за обменните такси, официалният ни докладчик Пабло е, отсъства, така че е, сега сме 31-я е, месечен отрязък от този преглед. Днес ще разгледаме въпроса за техническите стандарти, разделяне на е, е, схемите за плащане е, по Европейския банков орган публикува своят проект от технически стандарт през юли миналата година. На 5 януари 2017 година комисията предложи 6 изменения към текста целта на всички е да се засили разделянето, е, да се засилят е, е, изискванията за разделяне. И ЕБО се съгласи да внесе трите от предложените изменения, но според тях е, е, схемата за картите трябва да се разглежда като е, така, че юридически са разделени тези неща. Този, този преглед днес има за цел да види къде се отклонява комисията. Първо, дерогация от изискването за независимост. Второ, разрешение за общи, за планове за споделяне и е, споразумения, които е, водят до функционално разделение и трето условията, които е, се отнасят до множественото директор на повече инстанции. Сега имате раздаден текст. Искам да приветствам с Велишлав госпожа Мария Валенца по и Дирк Кабрих от е, Европейския банков орган, който отговаря за защита на потребители и финансови иновации. Е, ще им дам думата за кратки уводни думи, около 5 минути най-много, след което ще имаме е, изказвания от докладчите в сянка и допълнителни въпроси. Ще започна с комисията. Съгласни ли сте? И така, госпожа Веленци, имате думата. Благодаря. Няма да навлизам в много подробности. Вие вече сте раздали е, съответния брифинг. Изискването за независимост е, е заложено в е, самия регламент. Това е начин да се разделят е, вертикално интегрирани е, ка, е, схеми по карти е, целта на този регулаторен технически стандарт е да обхване вертикално интегрираните е, играчи. Е, предвид това, че принципите за разделянето на различните схеми, карти и процесори не е нищо ново. Вече в Европейския съюз повечето от дружествата 28 от 31 вече прилагат този принцип на разделяне. Така че ние тук предлагаме да се направи а, количествена оценка на това, което се случва днес в тази индустрия. А, противно на това, международните играчи, Visa и MasterCard не прилагат принципа на разделение. Така че нашето предложение има за цел да, да е, елиминира е, конкурент, изкривяване на конкуренцията от международни е, е, играчи. Сега навлизам в конкретиката на трите изменения, където имаме различие с е, ЕБО. Между прочим, ние имаме много добро сътрудничество с ЕБО. Така, това са по-дребни въпроси, по които се разминават нашите становища, но по принцип е, сме е, съгласни по важните неща. Общ фактор за трите, по трите точки, общото, общия деноминатор е, че те предвиждат дерогации, които не са предвидени в е, регламента за ниво 1. В този регламент е, за обмените такси е, става много ясно. Е, не се предвиждат никакви дерогации. Тоест има ЕБО, има подкрепа за тези дерогации, тези дерогации от други директиви за финансовите услуги, като МИФИТ, например, но ще се върна по-късно на това. Там дерогация се допуска само на първо равнище, а не в второ. Е, така че ние тук е, запазваме прерогативите като законодател, който е решил да ограничи дерогациите. Е, какво ни смущава. Първото предложение се отнася до член 3, предложеното дерогация в случай на разработване на нови решения. Значи ЕВО предлага дерогация от независимостта за целите на новаторството. Каква е логиката им? Защото ако не се даде възможност на персонала да споделя в целите на новацията, може да доведе до конкурентно преимущество как, какви са разсъжденията? Това ще е в полза на вертикално интегрираните е, дружества над други е, конкуренти и особено големите схеми, схеми като е, Visa и MasterCard, които са вертикално интегрирани. Ние е, много така внимаваме по линия на тази дерогация, която, между прочим, не се толерира на ниво едно. Когато става дума и за международна конкуренция, не смятаме, че други играчи световни биха допуснали подобно е, е, новаторство, като е, така дадат преимущество на такъв вид е, новаторство, защото всички е, играчи, дали европейски или не, трябва да прилагат е, същите норми. Така както казах, предви, е, преди искаме наистина да засегнем големите, крупните е, е, актьори. Значи, в участие на е, е, общи е, програми за бенефициенти. Първо ниво не допуска дерогации, както казах. Според нас, ако въведем дерогации, предложената дерогация ще бъде стимул за персонала, които работят в една част от бизнеса, да да имат преференциално третиране. Това е важна, важен аспект за нас. Имаме опит с такова функционално разделение от други отрасли, като телеком, е, газ е, и електро е, енергия, където разделянето на е, тези е, планове на заетите там е, се прилагат лесно, без особени осложнения за фирмите. Предложената дерогация противоречи на забраната, съдържаща се в член 11.1 и 2 на техническите стандарти, където е, има се допуска да няма преки или косвени връзки е, с, при заплащането е, с други страни от е, групата. Тук се явява противоречие в самия текст. И накрая в член 61 по, относно независимостта на управителните органи и предложения брой директорства, които могат да бъдат споделени, да бъдат общи, според нас цифров ли, лимит е доста произволен и не върши работа. Трябва да има обективни критерии, кога може да има е, припокриване и кога не. Е, сега друго, функционалната срещу е, законното разделяне. Във всички предложения ние въвеждаме само функционално разделение, което е в ниво едно. Законово разделяне предполага разделяне на, на правни субекти. Ние не сме предвиждали това. Според нас е, се, могат да се разделят стратегии, финансови, но правно, юридическо разделение никога не сме е, предвиждали, така че това трябва да се има предвид. Благодаря. Сега дам думата на представителя на ЕБО. Благодаря, господин председател. Е, благодаря за възможността да обясним е, какво, е, така, каква е нашата логика, философия за това становище. По трите въпроса, в които имаме различни с комисия, ще кажа нещо. Извън тях, сътрудничеството ни последните година е много добро. По тези три изменения, които предлага комисията и с които ние сме несъгласни, с които не сме съгласни. Започвам с предложението на комисията да няма споделяне между различните схеми на, на, на е, различните карти, за да не се получи е, конкурентно преимущество за едните в, ущърп е, на другите, е, тъй като е, имат програмата допълнително се Uh Е, този параграф е, бе заличен от комисията. Ние искаме да го върнем отново, но сме съгласни с това, което смущава комисията и е, предлагаме също да се изясни връзката между изискванията, които се отнасят до е, дружествата в е, член 12, включително задължението да не се е, предоставя е, поверителна информация. По изменението, свързано с общите, е, споразуменията за общите е, ползи, съответните е, кошници и член е, 3. Е, комисията смята, че това е несъвместимо с е, целите на тъй като а, ползите за а, служителите трябва да са върни с, а, свързани с резултатите. А, комисията го ще обясни своите разсъждения по този въпрос. Смятаме, че това Второто, следващото изменение. Предложение на комисията да се прередактират критериите за ясните цели. Съгласни, не сме съгласни с комисията тук, защото тези стандарти вече включват общи изисквания и е, това сме го ние сме върнали в текста параграфа, който комисията иска да задраска. Това, което смята комисията за нашите стандарти, които дават изключение е, текст, е, към изключение, нашето е, изключение, дерогация в леп на първо равнище, ние дъл, ние не сме избрани законотворци, но държим да спазваме закона. Изключение към независимостта, дерогация към независимостта може да има само ако независимост е дефинирана в този текст. А, това не, не е случая е, ако се дефинира понятието независимост, е, ние сме го направили. Всъщност за това не считаме, е, че е, трябва да има дерогация тук. Не го смятаме за дерогация. Благодаря. Председателя, благодаря сега докладчика и аз ще мина на матърния език, ако не възразявате. Днес ще се занаемем с три теми. И аз имам бележки Искам да кажа нещо във връзка с независимостта на персонала в сферата на изследователската дейност и е, иновациите. Тук вече Европейският орган за барков надзор предлага да се допусне изключение. Аз мисля, че това ще засегне по-малки или новосъздадени предприятия, да се занимават наистина с изследователска дейност и да внесат иновации в разплащанията. Всъщност изследователските задачи зависят до голяма степен от големината на предприятието и колкото повече персонал е на разположение за иновации и изследвания, толкова по-добър е резултата. Затова комисията посочва, че всъщност имаме доминация от две големи предприятия, които могат чудесно да живеят при такова разделяне и естествено са в състояние да извършват изследователска дейност извън Европейския съюз. Но, ако желаем да имаме повече иновации в разплащанията, това беше и нашата идея като законодател, са ни необходими и мерки, които благоприятстват изследователската дейност и за това въпроса към Генерална дирекция конкуренция, дали такова стриктно разделяне, каквото предлагате, няма да доведе до там, че изследователската дейност в сферата на разплащането с карти да получат по-силно развитие извън Европейския съюз. Що се отнася до програмите на заплащане и възможност за заетост на персонала, Европейският орган за банков надзор предлага такива програми и е, всъщност е, основното задължение свързано с е, заплащането с карти, те да бъдат освободени. Комисията отхвърли това. Аз мисля, че тук трябва да се вземе предвид, че и при отделни бизнес единици става дума често за едно и също предприятие. Всъщност на ниво едно не се говори за разбиване на предприятието, а за организационно разделяне. И именно при малки предприятия би било несъразмерно да имат е, всяка отделна единица програма за заплащане. Комисията може ли да си представи други възможности за устраняване на конфликти на интереси без е, такава административна тежест? И последно, условията при които надзорния съвет и управителния съвет е, длъжности там се заемат от едно и също лице. Тук Европейският орган за баков надзор предлага горна граница за максималния брой на допустимите мандати, които се е, държат от едно и също лице. Аз не знам дали това е достатъчно, дали има достатъчно разделение когато става дума за структурите за вземане на решения. Съображение 33 тук вече се говори за счетоводна отчетност, организация и е, независимост в процедурите по вземане на решения. Според мен цифровото ограничаване на мандатите не изпълнява това изискване и тук бих искал да чуя как Европейският орган за банков надзор си представя това и дали смята, че е достатъчно като мярка. Освен това, комисията лансира идеята да се предвиди преходен период от две години от от смяна към от смяна към старши менеджер, към система с карти. Аз знам, че комисията знае за този срок, защото той се отнася за комисарите, но дали е, този период не е прекалено дълъг, за да може да обслужва един сравнително малък базар и дали едно такова блокиране не се приравнява към забрана, защото се ограничава свободата на упражняване на професия. И тук вече задавам въпрос към комисията, дали това предложение наистина е съразмерно. Това са моите коментари. Добре, сега продължавам да съм председател на английски. Оле Лудвиксон, за докладчик в сянка за социалисти и демократи. Благодаря. През юли Европейският е, орган за банков надзор публикува технически стандарти за системите от карти и е, звената за обработка. Всичко това сега се урежда в регламента за разплащателни системи, базирани на карти, член 7.1 в ЕФР регламента. Тук става дума за разплащателни системи и за независимост. По отношение на счетоводната отчетност и вземането на решения, в член 10.3 се предлагат изключения – и е, отделяне от е, системите за разплащане за обработващите звена с цел постигане на иновации. Следователно, Мога да посоча, че има подкрепа за това изключение в 7.1, респективно в съображение 33. Там се посочва, че редът за разплащателните системи и обработващите единици трябва да бъдат различни, т.е. правилниците да бъдат различни, когато става дума за вземане на решения и организация. Тук се посочва, че законният мандат се превишава и всъщност се затрудняват е, малките предприятия, които се появяват на пазара. Изключението със сигурност е, предвижда вертикална система, което означава големите разплащателни системи, които днес доминират пазара, вместо да имаме по-малки предприятия да бъдат допуснати такива. По тази причина ние допуснахме или по-скоро предложихме изключения, които са в сила за персонал. В регламента ясно е посочено това. Съображение 33 гласи, че не трябва да се слива всичко. Тук става дума за организационна автономия, което е уредено в член 7.1. Както посочи комисията е, в своята оценка, това е несъвместимо с изискването за независимост, респективно техническите стандарти във връзка с член 16.3. Тук става дума за това, че притежателят на картата е, може да бъде засегнат или член 11.2 за техническите стандарти е, предвижда организационна независимост с цел насърчаване на конкуренцията. Изключение за ръководството на предприятието – където едно и също лице може да отговаря за този ресор. Съображение 33 за проверка и обработка не трябва да предвижда една и съща структура. Ние виждаме, че комисията в 16.1 посочва техническите стандарти, но не и организационната независимост. Всъщност Европейският орган за банков надзор желая да се запази независимостта. Благодаря, това беше нашето становище. Благодаря ви пак. If... Благодаря, Оле. Гледам по списъка, записали се за изказване. Ашли Фокс от ЕКР не е тук, както и друг колега от ЕКР. Софи Интвелт е, също не е тук, както и няма друг член на либералите. Мет Карти от ГУЕ също не е тук, както и друг член. Бас е, също не е тук, както няма и друг член от Зелените, както и няма член от СПД който да замени член на записал се. Няма да питам за спонтанни изказвания, тъй като няма други колеги. Честно казано, малко съм разочарован от това. Имаше е, имаше среща на докладчиците в Сянка и всички поискаха да си отделим време за тази среща и колегите от комисията и от ЕБО бяха тук, отделиха от своето времето си, така че мисля, че трябва да поздравим Оле за това, че е последния оцелял. Е, ясно, аз трябва да съм председател. Така или иначе, много въпроси има, които трябва да се отговорят. Ще дам думата първо на представителката на комисията. Ще разгледам въпросите един по един. Относно международните схеми за разплащателни карти. Именно тези схеми са вертикално интегрирани. Ако погледнете регламента, ще видите, че искаме да създадем равни условия между европейските субекти и по-големите субекти, които са международни извън Европейския съюз. И в условията на саморегулиращата се индустрия и инициативата за нея, повечето европейски схеми за карти, 28 от 31, вече са въвели функционалното отделяне. Така че това, което предлагаме тук, е да се кодифицира нещо, което вече се случва в действителност в европейската индустрия днес. Освен това, изискването за отделяне и международните субекти. Това се прилага на за международни схеми за разплащателни карти, тъй като изискванията се прилагат, когато доставчика на разплащателната услуга на плащащия и на заплатения се нами... на този, който получава парите, се намират в Европейския съюз. Така че аргумента, че средствата могат да се прехвърлят навсякъде е невалиден, защото когато операцията е в Европейския съюз. Тя е предмет на регламента за обменните такси, независимо дали е, оператора е Visa, MasterCard или друг. Относно функционалното отделяне и това дали можем да предвидим нещо по-улекотено, Днес нямам мандат да обсъждам нещо друго, но в контекста на процеса, в който се намираме в момента, мога да кажа, че сме добре настроени при, е, по отношение на отделянето на плановете за, служи... за акции на служителите. Това се случва в телекомите и в много сектори, които са вертикално интегрирани и в тези сектори структурата е доста сходна, така че смятаме, че това може да стане и в сферата на схеми за разплащ... разплащателни карти, така както става и в други сектори. Доколкото знаем, отделните планове за служители на различни части от компанията, от дружеството, е нещо лесно приложимо. И ако приемем участието в колективни схеми, ще позволим е, противоречие в регулаторния технически стандарт, защото, ако не се лъжа, е в същия член записано, че има забрана за преки или косвени връзки с, с други части от правния субект. Тоест, в параграф 3 позволяваме нещо, което по параграфи 1 и 2 е забранено. знаят днес, мандата ми е ограничен, така че не мога да го обсъдя много, но относно сроковете, срок от две години може да се окаже твърде дълъг, така че ще помислим дали да не го скъсим до една година. Това е нещо, което трябва да обсъдим с политическото ръководство. И накрая, беше поставен въпроса за конкуренцията между независими схеми. Това е нещо, което не сме разрешили в регламента за обменните такси. Регулаторен технически стандарт не е правилното място да се уреди този въпрос, но съществуват хоризонтални насоки за конкуренцията, в които много ясно се е, предвижда такова поведение за целите на иновацията. Така че, когато става въпрос за, е, за е, ситуации, които са на едно ниво, не вертикално интегрирани индустрии, то тогава е, конкуренцията задължително обхваща и иновацията. Председателя, благодаря. Ще дам думата на господин Холбрихт за отговори на нашите въпроси. Благодаря. Ще отговоря на предложението на комисията да намали срока от 2 към 1 година. Това ще съответства на първоначалното ни предложение. Беше казано, че може би няма да е достатъчно, достатъчен този срок, но причината ние да искаме по-кратък срок е, че погледнахме в други директиви, за да видим какви забрани се въвеждат там и стана ясно, че в сферата на одита държавните аудитори имат стандартен срок от една година и той е по-дълъг само при изключителни обстоятелства, така че конкретно в този случай една година според нас е най-подходящия срок. Относно коментарите на двамата колеги, не съм съгласен с вас относно това какво представлява независимост от правна гледна точка, защото в регламента няма определение за независимост. Разгледахме преамбюла, има някои идеи за това какво е независимост, но няма ясна изрична дефиниция. Така че ние възприехме като мандат да определим какво означава независимост, което пък от своя страна означава, че в някои, при някои сценарии това е по-строго изискване в сравнение с други сценарии. Така че не сме из... направили дерогация от друг текст. Не, по-скоро сме дали значение на понятието независимост при положение, че на ниво едно няма определение за него и също сме дали определение за това какво е, трябва да са ясни и обективни критерии. Комисията на предложи да се премахнат критериите и ние предлагаме да се въведат по някакъв друг начин ясни и обективни критерии. Очевидно нашите критерии не ви удовлетворяват, но моля направете предложения за други. И накрая Комисията спомена насоките на комисията по отношение на конкурентното право. Тук не съм сигурен дали насоките на комисията от правна гледна точка са, на, с, с, с същото ниво в иерархията като техническите стандарти, защото техническите стандарти се одобряват от парламента и съвета и имат статут на правен акт, докато насоки на комисията не съм сигурен, че ще са правно обвързващи за субекти, извършващи дейност на пазара. Председателя, благодаря. Поглеждам към Оле. Не ви харесва този отговор, но ще трябва да го приемете, може би. So we are waiting in... Добре, ще очакваме с нетърпение официалната публикация, която ще през юли месец, ако не се лъжа, или имате друга информация. Не, искаме е, средата на септември да има приемане. Така че лятото е, ще можете да си починете. Добре, казва председателя. Надявам се и това ще ви остане, остави достатъчно времете да приключите с работата. Добре, чудесно. Ще е, продължим след това с процедурата за преглед. Да не забравяме, че е, имаме докладчици от два, двете най-големи парламентарни представени групи. това стигаме до точка разни, 17-та в дневния ред. Аз нямам нищо записано, не виждам желаящи да се изкажат. Следващото заседание ще е във вторник, 11 юли от 9 до 12.30 и, и след обед от 3 до 6.30. Закривам заседанието. Благодаря.